Председателят. Айде минута. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich... Уважаеми госпожи и господа, на 17 януари 2013 година прекъснахме пленарната си